Е, останахте до края на този дебат. Благодаря ви и за ползотворните изказвания. Thank Мене Meine sehr geehrten тя, них не ich И така, уважаеми госпожи и господа, подновяваме подновяваме заседанието. Искам да ви информирам, че утре в 12 часа ще гласуваме по тези два доклада, които току-що обсъдихме. И сега преминаваме към следващата точка в дневния ред. Преди това две съобщения. По силата на член 216, параграф 4 от правилника за дейността, искам да ви информирам, че е, внесените поправки вчера в 5 часа не са били подложени на гласуване и съответно се приемат.